Start, uh, next... Колеги, продължаваме с следващата точка от дневния ред. Представяне на годишният доклад за 2017 година от страна на Европейския надзорен орган по защита на данните. Господин Джовани Бутарели е сред нас. Добре дошъл. Става дума за третият годишен доклад, който ще ни бъде представен от настоящият изпълнителен изпълнителен съвет на надзорният орган. Както знаете, Европейския надзорен орган е поел ангажимента да представя официални и неофициални съвети за всички аспекти на защита на личните данни, включително и по отношение на защита на личните данни в електронна среда, както и общият регламент за защита на личните данни. Също така знаете, че Е, надзорният орган се подготвя да предостави на секретарията на съвета защита на личните данни, съгласно бившият е, член 23, извинете, това ще бъде новият състав на бившата работна група по член 29. Господин Ботарелия, разполагате с 15 минути, за да представите годишния доклад. Благодаря ви, госпожо председател и добър ден на всички. Благодаря ви е, за любезните встъпителни думи. Уважаеми че на Европейския парламент, е, позволете ми да е, ви уверя, че за нас е често да представим годишния доклад за дейността на Европейския надзорен орган за личните данни. Това е 14-ят ни годишен доклад И а, в а, момента, в който до година се представя пред вас, за да ви представя годишния доклад за 2018 година ще представя и новосъздаденият Европейски комитет по защита на данните. Като мога да ви уверя, че към момента полагаме всички усилия за да се превърне този комитет в възможно най-успешен инструмент за предоставяне на консултации и на отделни лица и на нужните органи. Успехът ни се дължи на доброто сътрудничество между членовете на комитета, като целта е да се предоставят практически съвети на контролните органи. Разбира се, ще има и санкции, но тези санкции ам, отразяват а, правните и културни разлики между 27-те компетентни органи. Все повече обаче се налага да имаме единна позиция, особено предвид а, на скорошните събития и начина по който се използват а, ли, някои видове лични данни за онлайн манипулация и е, за увеличаването на пазара на търсене на лични данни в онлайн пространството. Сега е дошъл моментът да видим как правилата, които толкова внимателно бяха изготвени от Европейския парламент, се прилагат на практика. Мога да ви осъдомя с удоволствие, че европейските институции като цяло са подготвени. Може би звучи като клише, но за администрацията на Европейския съюз се прилага също, което върши и за частни сектор, именно размерът има значение. Наясно сме, че по-малките органи на Европейския съюз се нуждаят от повече насоки, докато по-големите институции разполагат с нужните ресурси, опит и специфични служители и отдели, които се занимават с защита на личните данни. Като цяло последните години се убедихме, че, че препоръките ни са и прогнозите ни са доста надежни. Преди три години, например, изразихме съмнение по отношение начина, по който се разработват а, новите технологии в областта на и въздействието им върху защитата на личните данни. Също така, настояваме, че общият регламент за защита на лични данни е много важен, но той не е достатъчен. Чрез концентрирането на пазари и огромната позиция на е, великаните в областта на новите технология и системите за проследяване, които за пореден път е, бяха показани след последният ни е, концентриран анализ показва, че имаме нужда от засилване на собствената ни рамка в това отношение. Затова се радвам, че вашата комисия в частност госпожа Гомаш призовава за централизиран подход в директивата за защита на личните данни и големите масиви от данни. В момента основното предизвикателство е да запазим интереса към опазването на личните данни. Европейския парламент е много важна роля в това отношение и трябва да продължи да го прави. Ролята ми заедно с колегата Войчек Варошки е да продължаваме да играем ролята си на честен и професионален съветник на вашата институция. Също така продължаваме да играем и роля на даващи предварително становище, преди да се стигне до решенията на съда. Още от сега търсим добра съвместимост с нашите становища и становищата на Европейския комитет по защита на данните. Даваме си сметка, че Европейския парламент може би ще очаква от нас предоставяне на своевременно на техническа експертиза, особено в случаите, когато защита на личните данни зависи от прилагането на практика на новоплавяващите се технологии. Казах, че това е от гледна точка на че в днешно време от гледна точка на защита на личните данни, е много все по-важна става международната конференция за личните данни, която обединява всички е, отговарящи за защита на личните данни от света. Ще се проведе от 22 до 25 октомври тази година в Европейският парламент. Като целта е да няма конкуренция или съревнование между световните органи за личните данни, а да си сътрудничим на международно равнище. По този начин ще покажете и ролята ви на ръководители като прогресивен законодателен орган. Очаква се един дебат, който да засяга онлайн етиката с водещи оратори, пионери в областта, а не обичайните заподозрения, които чувате в Страсбург. И сега е момента да покажем, че сме готови да мислим за бъдещето и че сме готови да оздравим постигнатите вече резултати. Миналата година работихме заедно с вас по директивата за електронно съдържание което по принцип имаше опасност да постави под въпрос някои от разпоредбите на общия регламент защита на личните данни. Също като по отношение на търговията и инвестиционните инструменти, безспорно трябва да няма възможност за поставяне под въпрос на основните принципи защита на личните данни. С нощи публикувахме становището си защита на личните данни и онлайн манипулацията. Защо? Защото смятаме, че в общността на, на органите, считаващи личните права, е, че цялостният дебат за фалшивите новини, риториката е, на омразата, преследването в интернет отклонява вниманието ни от нещо много просто, а именно тормозът на отделните лица в онлайн се дължи на непрестанното, безконтролно наблюдение на тяхното поведение в онлайн пространството. Ето защо би следвало с новото предложение да се сложи край и поне да се ограничат в някаква степен а, този вид турмоз. Финансовата криза се дължеше на липсата на контрол на милиони и милиони индивидуални решения и модели на поведение, които никой не може да последи. И се струва, че също се случва в момента в онлайн пространството, което се отразява пряко върху демокрацията, особено в момента, а именно пред предвид на предстоящите избори за Европейския парламент. И няколко думи за текущите ни действия по реформата на регламент 45 от 2001 година. Подобно на вас и аз много държа Европейския съюз да служи за пример с законодателството, което приема и по начинът по който прилага това законодателство. И подобно на вас много високо ценя тази възможност за съгласуване, възможно най бързо на аргумента за общите разпоредби и защита личните данни с всички области на европейска дейност, включително и по бившият трети стълб, т.е. сътрудничеството в областта на полицейската и съдебната област. Т.е. ние много ясно подкрепяме принципът за един набор от правил, които да се прилагат за всички. И смятаме, е, че целите на защитата на личните данни могат да бъдат постигнати чрез запазване на високите стандарти и гласуване, гарантиране на съгласуваност и предвидимост за лицата, чието данни се опазват. Качеството си на надзорен орган също така вече контролирам начина по който Европол се опитва да отговори на новите изисквания и вече постигнахме споразумение с Европол за ръководните насоки за интегрирано на управление на защита на лични данни при евентуално централизиране на базата данни, с които те работят. Поставят се сериозно въпросите за съхранение на личните данни, процесите на анализ. Така че в случаите с Европол сме на прав път. В заключение, текущия законодателен мандат беше много натоварен за областта на защита на личните данни. Не пъсте да приключите безпредседентна глава в историята на защита на личните данни. Над 100 други юрисдикции в момента гледат за пример към европейското законодателство и сме ви благодарни за това близо година остава до следващите избори за Европейския парламент и държа да ви уверя, че сме на ваше разположение. Европейския надзорен орган на личните данни е на ваше разположение, за да ви помогнем да си свършите работата. Наясно сме, че има още елементи за доизчисляване, както и по директивата за защита на личните данни в електронното пространство, т.е. директива 45 от 2001 година. Някои водещи защитници на личните данни в Европейския парламент обявиха своето намерение да напуснат парламента и държим да им дадем заслуженото за постигнато към момента. Миналата седмица в един доклад се поръскат двете основни митове, свързани с цифровият живот. На първо място, че чрез контрол на личното поведение на лицата в а, а, онлайн пространство си начин да се гарантира просперитет за всички. И на второ място, че може да се прехвърли цялата отговорност за намиране на решения на великаните в областта на е, новите технологии, което обаче не е справедливо спрямо европейските компании и новопоявилите се предприятия, не е справедливо и спрямо гигантите в областта на технологиите. Ваше е това задължение, това, което, това е отговорност, което вие носите пред европейските граждани и с това ви благодаря за вниманието, ставам на ваше разположение за евентуалните ви въпроси. Благодаря, господин Трели, за този изчерпателен доклад. А сега давам думата на нашите членове. Госпожа Кенза. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин Буйтарели, за подробната информация, която ни предоставихте. Няма да отнема много време. Вие споменахте етиката и етичните подходи в за защита на личните данни. А последно време обаче бяхме свидетели по-скоро на потъпкване на правата няма като че ли никакви гаранции за защита на, на данните, просто като че ли сме направили крачки назад. Все повече и все повече и повече данните стават е, обществено достояние и като че ли демокрацията е поставена под заплаха в е, е, много страни. Какво мога да направим в рамките на Кембридж Analytical, например? Благодаря, господин Бутарели. Благодаря за това, че ни представихте този доклад вчера в София. Се видяхме, макар и отдалеч. но разговорихме с господин Бюровски, който също е тук. Аз се така изпитвам известна тревога относно втората част на положителната оценка за защитата на данните. Вие казахте, че сме на, по, тръгнали по прав, на прав, правилната посока, но говорихте също така за въпроса свързан с е, складирането, съхраняването на данните и анализа Аз тук. Мисля, че има доста слабости. Бихте ли могли малко допълнително сведения и информация по този въпрос? Господин Лопес Егилер. Благодаря, скъпи Яни Ботарели, за тази работа, която вършите като в рамките на агенцията. Знаете, че в последно време сме свидетели на много скандали и, като, и като, като цяло има, скан, има така раз... А, като че ли законодателното съзнание на обществата се променя. Огром, големите много, многонационалните компании трупат а, данни в ущърп на а, защитата и закрилата на личните данни. Така че моят въпрос е следния. Доколко можем да предвидиме, че регламента, който въвежда нови изисквания, включително и относно съхраненията и правото на забрава, на заличаване, може наистина да закрилят тези основни права, които са жертва така както никога не са били на а, опити за манипулация и контрол от а, страна на големите фирми и а, много а, националните корпорации и доколко могат да се намерят да се намесват така наречените е, специализирани агенции. Е, доколко са защитени ли, истински личните данните тези, които са свързани с личния живот, които са част от така наречените big data. Доколко могат новите мерки да направят така, че наистина личния живот на, на човека да бъде защитен? Ана Гомеш. Благодаря, господин Бутарели. Радвам се, че сте сред нас. Благодаря, че отчитате ролята на парламента. Ние наистина високо цениме нашето сътрудничество. Смятате ли, че Европейския надзорен орган и, негов, и регламента, а, който се въвежда, а, дали този регламент може да бъде приложен от малките и средни предприятия? Казват, че големите многонационални предприятия са готови да го приложат, но малките средни предприятия и какво ще кажете за скандала, свързан с Кембридж Аналитикъл, за който говори Кенга? какво трябва да направят институциите, какво трябва да направят държавите? много, много, много, много бързо еволюират е, нещата, криптовалутите, е, реакциите на организираната престъпност на това. Е, използването на дроните за, убив... за е, извършване на престъпления. Чухме за първата автономна кола, която е убила човек. Така че за всичко това какъв ще, каква ще бъде ролята на националните комисии за закрила на личните данни и сътрудничеството с с вашата институция. В моята страна Комисията за закрила на личните данни е много квалифицирана а, и дава много така а, правилни и добри съвети на а, правителството, но много но често а, правителството се опитва да, да се възползва и да, да се скрива зад а, тази комисия за някои скандали. Си, знаете въпроса с а, скандала с а, Голден а, виза кредитни карти. И и, е, и всъщност как, как, какво стана с... Е, бяха, бяха, бяха, бях, беше използван, използвани правилата и е, на тази комисия, за да се скрият е, личните данни. Тоест аз поисках да имам достъп до списъка на лицата, които са получили Golden Visa. И всъщност какво се, какво се случва? Възможно е да се използва системата за закрила на личните данни, за да се предотврати разгласяването на, а, е, на скандали и престъпни деяния, както в случая. Госпожа Зипел. Благодаря на господин Бутав Мутарели за свършената работа. Вие, вие казахте, че живееме в времен, времена, които са в които сме изправени пред много предизвикателства. Едно време а, беше можехме да бъдем жертви включително и чрез телефонни обаждания, имейли и така нататък. Но вече, вече живееме в ерата на облака, на, на, на, на така наречените свързани съоръжения и вече данни, данни могат да бъдат е, почерпани навсякъде от нашия хладилник или пракосмокачка. Така че от една страна има правил, правила за закрила на личните данни, но необходими са допълнителни действия, които трябва да предприемеме. И тъй като технологията все по-бързо се развива, сме изправени пред все повече предизвикателства и в най-скоро време е възможно просто няколко много ограничени кръгове да бъдат а, притежатели на огромни количества данни и по този начин да могат да извършват а, а, манипулации. И това може да бъде като че ли направо края на разумния индивидуален начин на живот, за който вземаме решение сами, тъй като можем да бъдем направлявани и повлияни. Е, общият е, регламент ще влезе в сила през е, май, но не всички са готови да работят по новите правила, така че смятате ли, че в държавите членки има достатъчно добре квалифицирани експерти, които да помагат на унези, които ще трябва да отговарят за закрилата на личните данни. И също времено няма единодушие в съвета и дори някои държави членки искат просто да от да, да, да отхвърлят или по някакъв начин да а, не дадат възможност да се приложат а, решенията взети от а, съвета и в комисията. А, а, а да не говорим да се съобразяват с а, мнението на парламента. Но нека не забравяме, че много от тези големи компании, които притежават също тези данни, плащат 2 или 3% данъци. Сега, може би ще, ще трябва да се предвиди обмен на така наречени щитове на закрила и, е, но може би и ви имате някакви други идеи по въпроса. Благодаря, винаги се радвам на вашето присъствие, господин Бутарели. И то не само за това, че сте тук, но наистина вие представлявате една прогресивна политика в Европейския съюз. Това в глобален смисъл. Понякога обаче добрите неща излизат и извън рамките на Европейския съюз. Защитата на данните е една от тях. Казвам това, защото преди няколко месеца бях в България. Там говорихме за революция. Аз си поставих очилата и казах да, е, наистина, е, когато говорим за е, използването на ЕНОСТ. Е, много хора посочиха, е, бяха представители на много фирми там, а знам и от е, Германия, че това наистина е нещо добро, но имаме проблем с изпълнението. Не знаем как можем да създадем това, когато става дума за малки предприятия най-вече. Можете ли да кажете как изглежда ситуацията в държавите членки, какво е състоянието там? Може би това би ни помогнало. И второ, вие съвсем основателно посочихте, че европейското равнище трябва да се погрижи за високо качествена защита на данните и ние не можем да изискваме всичко възможно от предприятията или от частните лица или пък от публичния сектор е, в държавите членки и да гледаме е, извън е, като че ли европейското равнище. Аз е, не мисля, че е така трябва да се уредят нещата. Вие посочвате също, че на европейско равнище също трябва да имаме ясен режим за защита на данните, който да е с високо качество. И тук стигаме вече до вълшебната дума Европол – от месеци се водят е, борби е, в тази връзка. Ако си спомним 2001 е, година, знаем, че може би свещения грал или нещо подобно от съвета беше провъзгласено. Съветът всъщност като че ли няма склонност да прилага режима за защита на личните данни на всички равнища, различни органи, агенции и така нататък. Как е, гледате вие на тези неща? Какво трябва да посочим, какво трябва да направим, за да дадем импулси е, и да разрушим блокадата на съвета? Едно предложение е представено също за лекс генералис и лекс специалис. Добре, ако сега е, обърнем внимание на тези неща, трябва да видим какво е съотношението между лекс генералис и лекс специалис. Лекс специалис, лекс генералис, е, в какво съотношение трябва да бъдат. Damit man sich drauf einlassen kann. Ако мога така да попитам. Защото в е, дискусията Смятам, че това би било от полза да чуем и вашите виждания по този въпрос. Е, Много ви благодаря. А сега е, е момента, господин Поталери, да отговори на старите въпроси. Much, благодаря ви, госпожо председател. Ще започна с а, въпроса на госпожа Кенге. Не по случайност а, тази година, след много усилена работа, успяхме да организираме международен дебат, свързан с етичните аспекти на между... онлайн пространството и международното сътрудничество. Смятаме, че агенцията за защита на личните данни могат да играят важна роля, но това не е достатъчно. Дори да се допълнят двете липсващи законодателни е, текста, а именно разглеждането на директивата за правото на прикосновеност в личният живот, електронните съобщения и специфичният законодателство за европейските институции. С важно е сътрудничеството и с компетентните органи, които отговарят за сливанията, например, както и защитата на правата на потребителите. Като вече казах, е, вчера публикувахме становището си за онлайн манипулацията, фалшивите новини и конкретно случаят с Cambridge Analytics. Време е да се промени цялостният ни подход, тъй като разпространението на изкуственият интелект и под непрестанното осложняване на някои нови технологии съвместно с концентрацията на цялата мощ в ръцете на няколко компании гиганти в областта на новите технологии изисква от нас нов подход. Т.е. трябва да променим сътрудничеството си с компетентните органи, отговарящи за прилагането на законодателството в областта на, на изборното законодателство и за свободата и етичните норми в медиите. Не всичко което е възможно от техническа гледна точка, е допустимо от морална такава. Прилагаме ето защо принципът защита на личните данни по принцип, който се прилага за всички компетентни органи и органи, отговарящи за обработка на лични данни, а също така в момента сме в тясно сътрудничество с предприятията, които създават нов вид технологии и настояваме защита на принципа на защита на, за, за на защитане на достоинството на всяко отделно лице, съгласно член първи на договора. Важно е да се види какво значи етичен, етичното измерение в рамките на днешната четвърта индустриална революция? Кой всъщност може защо да говори за морал и за етика? Дали защо можем да говорим за световни критерии, които да могат на практика да се прилагат? Не успяхме да изготвим подобни международни стандарти. Как можем тогава да очакваме въвеждането на общоприяти морални стандарти. Ето защо ще подготвим, ще поканим всякакви специалисти, то не само обичайните заподозрени, ще поканим и философи, философи, и социолози и други, за да ни представят те своята гледна точка за възможното въвеждане на морални стандарти в различни области, за да си извадим ние покрите какво можем да подобрим, за да постигнем всички цялостен подход по отношение на просновността на личните данни. Според нас това е една много важна дискусия. Вече публикувахме междинният доклад за публичните консултации в рамките на надзорният орган и предвиждаме в през октомври да се проведе задълбочен дебат, като вчитаме на пълната подкрепа на Европейския парламент и на останалите европейски институции. Обеден съм, че Европа може да поеме лидерството в международният дебат по отношение на етичните аспекти на новите технологии, както го направихме в дебата за защита на личните данни. По въпроса за Европол, мисля, че сме поели, както вече казах, по правилния път. Започнахме нелесно с а, приемането на а, първоначалните насоки които бяха пет от Европол без консултации с нас, но след това се срещнах с е, изпълнителният съвет на Европол и резултата от тази наша среща беше много окоръжаваща. По-голямата част от е, препоръките, които са важни за нас, е, бяха възприяти от агенцията. По въпроса за съхранението на данни, знаем, че Европол трябва да е в състояние да обменя информация знаят също така, че трябва да спазват принципите за нужда и съизмеримост. Не може да се прилага хармонизиран модел, трябва всеки конкретен случай да се разглежда по-отделно, възоснова на категорията данни и организмът, с който се предвижда обменът на този вид информация с цел намиране на добро равновесие. Така че продължаваме да работим съвместно с е, Европол, за да подобрим е, работата на аспекти, свързани с опасност на личните данни от Агенцията за намиране на добри работни решения, но като цяло съм оптимист, включително и на конкретния въпрос за съхранението на личните данни. А сега въпросът е как се прилага общия регламент за, относно на данните към гигантите в цифровите технологии, въпросът на господин Лопес Агилар. За първ път има ясен принцип, който показва, че не ни вълнува къде са сървърите, къде е седалището. Нас ни интересува къде се предоставят услугите и стоките и къде се изготвят профилите на хората. Ето защо не може да се говори вече за екстратериториалност. За първи път прилагаме черно-бял подход, който ще ни позволи да приложим много по-успешно общия регламент към гигантите в областта на, на новите технологии. Спомнете си 95 или 98 година. Тогава големите американски компании успорваха прилагането на директива 46 от 1995 година, особено през октомври 1998 година. А сега вече има през съобщения от Microsoft и Google и другите големи компании, които вече твърдят, че са готови да спазят новите принципи. Тоест си дава сметка, че да разпокъсат рамката си за лични данни в в отделните страни по света, където живеят, ще им отнема прекалено много време. Затова са склонни да приемат нашите стандарти и да ги превърнат в световни стандарти. Сега въпросът е как вече ние можем да гарантираме, че тези принципи ще се превърнат в стандарти, които се спазват на практика. и Защото трябва да имаме много ясна единна позиция за това и настоявам за нуждата от подприемане на нов подход в рамките на новосъздадения Европейския комитет по защита на данните, е, че чрез по-добро сътрудничество, модернизация, повече прозрачност, по-добър подбор и е, цел, общият ни стремеж е, решенията да се, да се приемат с консенсус, а не с е, един единодушие чрез гласуване. И ако успеем да постигнем този нов е, подход, ще избегнем опасността от блокаж по административни причини, продължение на седмици, защото не е ясно кой точно за какво отговаря. За, за да избегнем, това е по-добре да излезем с един на позиция, да говорим с един глас. Готови сме да се справим с великаните в областта на новите технологии. Мисля, че ясно го показахме в случаята с Фейсбук, Фейсбук и случаята за нарушаване на правилата за личните данни. Същото стана ясно и с Microsoft и делото срещу ФБР. Така че съм убеден, че на 25 май действително ще е ключова дата. Готови сме също така по-добре да прилагаме е, общият регламент е, е, към по-малките и средни предприятия. С колегите след опит ще обмислим как може на практика да прилагаме разпоредбите на член 30 от общият регламент, в който се предвиждат редица изключения. Тоест, дали тези изключения ще се прилагат автоматично или ще се прилагат а, за конкретният а, случай, в зависимост от това с какви чувствителни данни работи съответното предприятие. Целта ни е да намерим един добър а, прагматичен подход и а, за това работните насоки, които вече публикувахме в рамките на работната група по член 29 ще бъде да, да, публикувани наскоро. Те засягат именно изключенията по отношение на МСП. По въпроса за Cambridge Analytics нищо ново не е това. Не за първ път сме свидетели на подобни нарушения. Започнахме да работим по случай още преди месец, няколко месеца чрез много внимателен научен анализ на световно равнище за всички нововведения, т.е. как се събират данни, как се съхраняват данни по новаторски начини, как се извършва тяхната екстраполация. и по отношение на поведението и на манипулацията, как точно се обработват тези данни по непозрачен начин извън на конкретният контекст на предоставянето им, като говорим не само за прилагането на масивите от големи данни, но и възможността да се фалшифицират действителни данни, принципите, които се прилагат при подход, при целенасочен подход към конкретни лица. Очевидно установихме, че има 50, над 50 хиляди модела за профилиране на хора, които са напълно невидими за хората. като за целта се използват дори и клавиатурата на компютъра, например, или мишките, или други традиционни начини които, и традиционни елементи, които могат да се използват новаторски за събиране на лични денни, данни. Така че е крайно време да вземем предвид иновациите за начинът по който алгоритмите дават възможност данните да се използват по съвсем нов начин. Това е ясно доказателство, че защитата на личните данни защитават не само неприкосновеността на личното пространство, но и другите основни права, включително и основните принципи на демокрацията. Следим всички текущи разследвания, както в Съединените щати, така и в Обединеното кралство за конкретните случаи за целенасочена манипулация и разглеждаме случаите, в които самите потребители са склонни да предоставят или разпространяват данни, което, или информация, която смятат за фалшива, вместо да предоставят информация, която смятат за достоверен, достоверна предвиждат се специфични препоръки в това отношение в общия регламент. Разбира се, не разполагаме с вълшебно решение, не можем да предвидим всичко, но в същност с международните ни колеги добавихме нова точка в дневния ред, т.е. нуждата от възможността да реагираме незабавно с единна позиция и внимателно ще следим тези конкретни случаи, ще се съсредоточим върху стратегическото измерение. Тоест, това становище в голяма степен е насочено към вас и останалите взимащи политически решения в Европейския съюз, но едновременно с това продължаваме да си вършим работата по отношение на разследванията, т.е. ще съгласуваме инициативите ни с другите ни колеги. Докъде сме стигнали с а, общият регламент? Ами, много държави членки закъсняват, което не значи, че онези, които са си свършили работата, са я свършили по възможно най-добър начин. Тоест все още анализираме подробностите, в частност за германското и австрийското е, закони, както и а, разглеждаме наскоро приятият окончателен законодателен проект в Нидерландия. Дори в собствената ми страна има известно объркване поради парламентарните избори. Видях първоначалния вид на проекто закон и ми се струва, че той също не е изцяло задоволителен. Като цяло установяваме не тенденция за свеждане до минимум на намесата на националните органи на личните данни в процеса на адаптация. Тоест не става въпрос за нарушение на регламента, но има някои дребни аспекти, които може би са противоречиви и за целта трябва много внимателно да разгледаме всички тези аспекти и да ги представим на Европейската комисия. Ние самите сме готови да пристъпим към етапа на общо прилагане на регламента. Ще изготвим и проучване в рамките на надзорния орган и това проучване ще бъде подготв... предоставено и на бюджетните органи при представяне на бюджета ни година. Става въпрос частно за нашите служители. И уважаем бъдеще бъде на служителите, които работят в областта на националните компетентни окръжни данни. Това са 2450 човека с увеличаване от което увеличение с 25%, но в крайна това са само половината от лобистите, които лобират тук в Европейски парламент, например. Тоест смехотворно количество слушатели. Така че да, ще се опитаме да сложим повече работа с по-малко средства. Ще се опитаме да намалим бюрократичните аспекти на някои от процедурите и ще бъдем изключително строги там, където това се налага. А междувременно предлагам след 6 месеца в сътрудничество с Европейската комисия и може би възползвайки се от а, големите форуми, като например ежегодните срещи между Европейския парламент и националните парламенти да се предвиди и обмен на мнения за ролята на националните парламенти в националните рамки за прилагане на общият регламент. В няколко конкретни държави членки се забелязват тенденция за разпокъсване, за дребни отстъпки в някои отношения. И в зависимост от предвидените изключения, ще разгледаме тези конкретни предложения, но като цяло смятам, че това не е подходящият подход. електронното електронна защита на личния живот е нещо необходимо, така че Правилата вече са залегнали в законодателните рамки на държавите членки и не, не може да има промяна, но, но дори тези, които чисто а, при, при, прилагат а, разпоредбите на общият регламент с най-добро желание понякога се оказват в недобро положение и в капан. Така че моята моето предложение е наистина да продължиме с трилога, който е предвиден през това тази пролет. Колкото доказано от, от госпожа Сиперс, ние признаваме необходимостта някои операционни данни да бъдат е, обект на не точно на дерогации, но някои специфични а, начини на обработка, просто защото са специфични и не става дума само за Европолиса, но и за други оператори. Въпросът е как ще го направим по силата на глава 8а, най-вероятно. Вие споменахте противопоставянето на Лексис специалист на Лексус Женералис. Лексус специалист може да бъде е, да се прилага или да се предвиди само ако наистина има много, много специф, спе, специфичен елемент или компонент, който трябва да бъде урегулиран по много специфичен начин. Като цяло обаче смятам, че трябва да се прилагат общи принципи за в разпоредбите на Европол присъстват някои по-специфични елементи. които да могат е, да се радват на по-специфична закрила. Така че аз лично се тревожа много за графика. дебата, свързан с Европол и Евроджуст, е, е важен и за останалите институции. Така че надявам се, че ще можете да приемете законодател нормативната уредба колкото се може по-бързо. Колкото до а, така, така наречените защитни титове. Ще разговаряме с нашите колеги от Вашингтон, особено вследствие на законодателните промени настъпили в страната. за да бъде а, наистина ефективно, разузнаването трябва да разполага с а, широко, с голям обем а, данни, но същевременно използва трябва да да се е, внимава е, за начина на употреба на данните, които са включени в а, е, так, така наречения защитен щит и по-специално ако а, имаме нужда от а, данни свързани с търговски операции, трябва и с техното използване трябва да се подчинява на много строги е, методи и правила. Като, като цяло за, за така наречения защитен е, щит не е приоритет за е, Съединените щати в е, момента, но имали сме и други случаи, в които нещата са били такива. Благодаря, господин Бутарели, за вашите размишления. Много пожела, пожелаваме ви всичко най-добре за за да посрещнете последващи, последващите предизвикателства. Следващите ни заседания са на 26